Yes. So, good afternoon, everybody. Uh, I do apologize for starting Добър ден на всички. Съжалявам, че малко закъсняхме с началото на заседанието днес след обед, но както виждате, аз съм си сложил а, вратовръзката, която ни беше подарена от ирландското представител председателство но тъй като имахме обяд с ирландското председателство и все пак беше доста продължителна дискусията, все пак бяхме 27. А, за съжаление, нашият добър приятел, комисар Шемета, е болен. Но а, ще бъде заместен от а, Хан Цюрих а, който също е наш много чест посетител, но искам изрично да му благодаря за това, че дойде да разговаря по тази важна тема с нас. Направих следното предложение на нашия гост, който, което да помогне на дискусията. Той първо ще говори от относно работата по митническия кодекс и реорганизацията на митническите служби, ще получим доста интересна информация. И така, ако смятате, че няма какво друго да добавите, заповядайте. Имаме време до 4 часа. Да, председател казва, казах три, но всъщност имам предвид 4 часа. Благодаря, господин председател, за това, че ме приехте. Днес сутринта на летището е, ми се обадиха с молба страна на господин комисаря да го заместя е, на срещата днес тук с вас. Ам по въпросите за данъците и митническите служби, но те имат доста общо. Помежду си все пак събират пари. Но, първоначално искам да ви благодаря най-сърдечно за много конструктивното а, отношение на комисията тази комисия на а, парламента в дебата по модернизацията, актуализацията на митническият кодекс. А, това помогна много за скоростта, с която се движи а, ця, целият този процес. Ще ви дам съвсем накратко идея за това какво точно имаме предвид в дискусията си. Разбира се, ще започнем с много краткият видеоклип, който да видите. А, не, това майче не е моето, казва господин Зурек. Thank you. Uh, I think it is sufficient. Благодаря ви. Мисля, че е достатъчно крат, кратък, но достатъчно впечатляващ този видеоматериал относно ролята на Митническия съюз за осигуряване спокойствието и сигурността на хората, живеещи в ЕСЕ. Така имаме пред себе си а, материала по отношение модернизираният митнически кодекс, а, за който ще поговоря първо, след това ще а, погледнем малко по-далеч в а, бъдещето, след това ще а, засегна и въпросите за ДДС, тъй като макар и не съвсем пряко а, те взаимно си влияят. И така отново искам да благодаря. за изключително конструктивната позиция и а, всеотдайност, с която вашата комисия работеше по именно модернизацията на митническият кодекс. Това е всъщност правилника или сборника с а, правила за всички 27 държави членки и техните митнически администрации, за да сме а, сигурни, че а, всички а, економически оператори, търговци са изправени пред едни и същи условия и биват третирани по еднакъв начин. Всичко това е за еднаквяване правилата а, в рамките на единния пазар и също така за защита на потребителите и техните права. Това разбира се нито е внезапен, нито неочакван ход. Всичко това започна още 2003 година, когато се направиха първите опити за модернизацията, за актуализацията му. Защото престоеше присъединяването на много голям брой а, нови държави членки и това а, тази модернизация на митническият а, а, съюз щеше да бъде а, безпредседентна по мащаб и дълбочина. И така, а, за търговците, економическите оператори, а, и а, много други заинтересовани страни. Това беше изключително важно и затова на те бяха ангажирани в процеса като заинтересовани страни. А, за нас беше много важно а, да знаем как на нас гледат другите, т.е. на нас на митническите служби. Първата стъпка, която трябваше да направи, направим, беше а да се промени а, кодекса. Трябва да ви кажа, че това беше много трудна стъпка, защото се имаше някой а, зад гърба ми да ме пита докъде стигнахте, колко остава още и така нататък. С други думи, времето вечно не, не стигаше. и ние трябваше а, да а, предприемем всичко, което е необходимо, за да бъде готов митнически кодекс на Съюза а до лятото, за да могат заедно да влязат с а, а, а, стандартите. Имаше също така и други неща, които ми се иска да споделя с вас, а именно, че работихме много а, опорито с представителите на съвета, тъй като това беше един от първите а, законови проекти, а, които щяха да се а, реализират, да, по които да се работи и които да се реализират в съответствие с изискванията на Лисабонският договор. Ние бяхме оптимисти и се надявахме, че през април ще можем на следващия рунд на а, тристранните преговори да а, получим един окончателен резултат. Ние вярваме, вярваме в а, а, духа на сътрудничество, който преобладава и макар, че работата е много трудна, резултатът ще бъде изключително значим и се надявам, че всички експерти, а, кои, с които ние разполагаме, ще могат да ви помогнат по а, разясняване на някои технически детайли. Изключително важно нещо обаче още искам да почетая, именно времевите рамки. Има едно нещо, в което мога да ви уверя. Няма да оставим никакъв, е, никаква а, законова празнота. Няма да а, се, да приключим работата си без окончателно да сме финализирали всеки един елемент от законова гледна точка. И сме сигурни, че няма да оставим дори и един ден или един час а в а, а, правен вакуум да функционират митническите служби. Ето защо е изключително важно разполагането във времето и спазването на времевите а, рамки. И всичко това предполагам, че е ясно колко е важно и за вас, и за а, участниците в а, търгов, търговията и за всички останали. Значи до следващия трилог ние ще трябва да сме готови а, за този а, план за спешни случаи. Трябва да имаме енергията и организираността, а да спазим всички срокове, макар че е изключително труден, труден въпроса за овластяването и за споделянето на, на правомощията и както вече ви казах, това е трудно, защото все пак е, това е, е от първите закон, а, правни проекти, които съществяваме по новите а, преп, а, правила. Надявам се, че а, за вас а, а, тази тема е, е толкова важна, колкото и за нас, защото ние взимаме много при сърце. Освен това, искам да ви уверя, че в момента подготвяме а, акта по прилагането за базата данни КОПИС, за да могат а, всички митнически служители да а, имат достъп до тези данни, се реализира. Освен това, ще има унифицирана а, информационна а, програма а, за всички, които а, ще вкарват или, или по-скоро изпращат свои данни, да знаят точно в какъв вид а, и какво ще трябва да попълват. Надяваме се това до година да може да бъде финализирано. И така, вторият елемент който е много високо в дневния ни ред, е а, надзор на пазара и безопасност на продуктите. Работех по проблемите на вътрешния пазар в Генералната дирекция и сега мога да продължа и с тази част която е също толкова много, а, толкова важна и касае единия пазар. Всичко това се надявам да помогне на митническите власти да а, са още по-ефективни в контролиране на стоките, които влизат в Европейския съюз. И се надявам също така това да помогне за задъл... задълбочаване още по-нататъчно на сътрудничеството между митническите служби. И така, сближаваме, сближаване на а, законодателството на държавите членки по отношение митническите нарушения и санкции – е една от стъпките. Но в една държава членка митническо нарушение може да бъде считано за престъпно деяние, в а друго да бъдат разграничени помежду си видовете митнически а, нарушения или престъпления и така нататък. Но последиците от поведението на митническите служители трябва да бъде еднакво във всички държави членки. Това е, което смятаме, че е най-важният и най-добър резултат. А по отношение на интелектуалната собственост, правата върху интелектуалната собственост, а, трябва човек да е а, правист най-малко по образование, за да може да разбере за как, а, и подреди нещата а, в различните а, справочници и документи. Затова а, е много важно да бъде извършено а, това осъвременяване. А, след това, за последния елемент, за финансирането а, на митническите служби в държавите членки, които а, а, нямат необходимите митнически съоръжения от най-съвременен вид да, да, да закупят. Регионалните фондове са тези, които могат да предоставят средства и ние сме говорили с колегите, които работят в регионалните фондове. Те са готови да получат от, от страна на тези държави членки и техните митнически служби, които имат нужда, съответните а, документи за кандидатстване за а, а, финансиране. Тук а, обаче смятам да спра, защото това са най актуалните елементи от дневния ни ред. А, накрая на нашата среща ще имаме 15 минути за а, дискусии. Господин Балтасаре а, е нашия докладчик. Виждам господин Шваб и госпожа Вайла. И така, заповядайте. Е Благодаря ви много за това представене. Разбира се, аз очаквах да се срещна с комисаря, но той не е тук. Предайте му нашите поздрави. Вие а, говорихте всъщност за бъдещето. Аз вярвам в бъдещето, но считам, че е важно да подчертаем, че все още не сме стигнали до там. Във вашето съобщение от 2012 година говорите за 2020, за митнически съюз към тази дата, говорите за един стабилен митнически съюз, който трябва да постигнем до тогава. Ние подкрепяме това, но какво прави Европейската комисия, за да убеди държавите членки, така че написаното тук да бъде приложено от тях. Нашия докладчик, за съжаление, не е тук. От нейно име искам да подчертая, че тя би желала да видим дали може да се хвърли мост между сегашния митнически кодекс и този, който ще имаме в бъдеще. Госпожа Легрип счита, че може би има нещо оптимист, реалистично тук. Може би сме прекалени оптимисти, като считаме, че ще можем да постигнем споразумение до април, но трябва да търсим възможности парламентът е, да бъде добре информиран, да участва. До май сме предвидели срещи и се надявам, че ще можем да постигнем съществен напредък. И на последно място, господин председателю, парламентът и съвета трябва да вземат решения относно непреференциалните правила за происхода. Бих иска да ви помоля да подкрепите това, което предлага парламента в това отношение. Имаме някои проблеми, свързани с актовете за прилагане. Ако можете да ги ограничите само до правилата против дъмпинга и да не отивате в други области. Госпожа Вайлер. След това господин Балтасаре. Благодаря. Аз е, не исках да говоря от докладчика ни в сянка, а да кажа нещо по-различно. На първо място искам да ви благодаря. Да ви благодаря за интересната съпоставка, която направихте. Е, вие говорихте за морски свинчета, но тук ние не сме се събрали да говорим само за Митническия съюз, е, но и за нещо, което научихме в друга комисия, тази която се занимава с борбата с организираната престъпност. Имаше представители не толкова от комисията, а имаше по-скоро експерти, занимаващи се с надзор на пазара и, и други неща. Те говориха за надзора на пазара, за вносни стоки, особено такива, които не са допустими. Например, продукти, животни от дивата природа, така че а, трябва да подчертаем, че почти няма никакви проверки в Африка се арестуват много хора, но в Европейския съюз няма наложени присъди. Може би можем да ги приборим на пръстите на двете си ръце, не повече. Има внос на екземпляри от дивата природа, от Азия, от други части на света, тук в Европа, това е а, петията най-голяма зона, в която се извършва бранконьярство. Аз разбирам, че вие отговаряте също за надзора на пазара. Можете ли да потвърдите тази новина? Вярно ли е, че Европа е много а, бавна, що се отнася до надзора на пазара за продукти а, от екземпляри от, от дивата природа? Това няма добавена стойност за Европа. Това е чисто и просто престъпление. Вчера аз чух за всичко това, беше ми казано по какъв начин се реализира тази търговия от Африка тук в Европа. Бих искала да разбера и какво е вашето мнение по въпроса. Господин Балтасари има думата. Благодаря, господин председателю. Най-напред Искам да благодаря за филмчето, което ни показахте. Филм на специалните служби. Беше много интересно да го видим. В нашата комисия одобрихме неодавна програмата за действие за митниците за периода 2014-2020. Има приоритети, които бяха обявени в тази програма като борбата срещу измамите, техническите възможности, които трябва да се подсилят и при разглеждане на бюджета, за да се контролират в по-голяма степен административните разходи. Оставам с впечатлението, че и в съвета работата върви добре. Имах възможност да присъствам на анализ с участието на национални експерти по текста. Така че нещата изглежда вървят добре, за да се започнат между институционални преговори и да можем да достигнем до споразумение на първо равнище. Като имаме предвид позицията, която се оформя в парламента, като имаме предвид вашите познания, вашата експертиза, Можете ли да кажете дали има някои елементи, които би трябвало да се прецизират, за да се подготвим по-добре за триалога, който се надявам, че ще се проведе в най-скоро време. Госпожето, Благодаря много, господин председател. неодавна обсъждахме европейския бюджет. И както бе посочено в нашата резолюция, ние неведнъж настояваме на необходимостта Европейския съюз да има собствени ресурси. Една такава възможност бе данъка върху финансовите транзакции. Докъде стигнахме с този данък? дали все още един, само 11 държави са съгласни с сътрудничество по отношение и какво е мнението на банките. А, да. Чух въпроси и предполагам, че сега е удачно да дадем възможност на господин Зорг да отговори. След това ще има още няколко друг... въпроса, предполагам. Да, благодаря ви. Господин Шваб, много се надявам да не съм прекомерен и, е, или е, и неоснователно оптимист. Има много други въпроси, има технически въпроси, специализирани въпроси, които влияят на нашата способност да напредваме бързо по този въпрос за митническия съюз. Освен това, това зависи от степента, в която позициите на двете институции се приближават. И аз наистина съм впечатлена от това. Аз мисля, че имаме едно и също разбиране по въпроса и една и съща цел. И смятам, че бързо ще успеем да достигнем до добър резултат. Сега, по отношение на така наречения преход – ще се постараем всички сили да имаме достатъчна подготвеност, за да се вземат информирани решения. Говорим за непреференциални правила. Ние смятаме да не предприемаме никакви инициативи по този въпрос. Искам да ви уверя. това въпрос е като чудовището от Лохнес. Нес мине не мине време и се изкара главата над тихите езерни води. Да, няма да го закачаме за сега. А, вие също споменахте някои въпроси относно пазарния надзор и изразихте някои вашето безпокойство, което аз поделям, заедно с колегите от Генерална дирекция и Маркт и Enterprise. Подготвяме някаква система това отношение, но това, което реално ни е необходимо е масивната, масираната подкрепа от а, ваша страна, от парламента. Защото има една такава тенденция в държавите членки да не осигуряват достатъчно ресурси на а, органите, които осъществяват надзорната пазара, с изключение на банковия надзор. Там а, имат добро осигуряване, но другите не е така. Не им се осигурява необходимото и а, нужните ресурси. А когато говорим за митническите органи, да не забравяме, че те се изправят с непрекъснато увеличение на обема на стоките. И просто а, това само по себе си ги затруднява. Затова искаме да обличим работа им в бъдеще. Сега ще спра на вашия втори въпрос. И по-скоро втори въпрос на друг депутат, който а, се отнасяше на, а, за а, въвеждането или пускането на пазара на Европейския съюз а, на продукти, които са от забранен происход. Знаете, че има конвенции на ОНЕ за такива забранени материали, от които от природен происход. И когато има нарушения, се стига до съда, защото когато се стигне до нарушение на конвенция, не митници се занимават с това те занимават с това, а ако има такова нарушение, ако има такъв забранен внос, да бъдат взети тези е, стоки. Но, що се отнася до преследването на такова едно престъпление, то се осъществява от съответните правораздавателни органи. Санкциите са нещо, за което и преди говорих. Те са толкова важни, че да не се допуска такова нарушение на изискванията, т.е. хората да прекратят търговията с слонова кост, например, или ако продължат да се занимават с такава търговия, да не го правят в Европейския съюз. А цялата тази дейност е, е нетипична и атипична и затова е трудно да се засекат и установят подобни е, случаи на, на Както и да е. Мога да ви дам а, уверенията си, че ще събера информация, ще ви предоставя, защото, за съжаление, сега не мога да ви дам сравнение между положението в Европейския съюз и другаде по света. Аз много се радвам, че е постигнат а, този напредък и сме на прага на трилога трябва да отбележа, че не съм в състояние да ви ориентирам конкретно в какво биха се стояли някои разминавания, разногласия. За комисията има два приоритета. Да може в целия Европейския съюз митническите служби да функционират ефективно оперативно и след това да се наберат практически идеи за прилагането на новия митнически кодекс на Съюза. Това са нашите основни приоритети. бих добавил към това измерението в областта на информационните технологии госпожа Тунштайн за ресурсите за и евентуалния данък върху финансовите транзакции. В момента се водят разговори между държавите, които са пожелали да се включат това засилено сътрудничество. Това са 11 държави членки и няма допълнително някой пожелал да се присъедини. Но всъщност се намираме в самото начало на този процес, защото едва преди месец Европейската комисия представи новото си предложение. В момента държавите членки а, седят и му се зверят. А, да, добре, с ваше позволение, господин председател. А, сега бих искал да разгледаме нещата малко по-дългосрочно. Това, което ще ни занимава а, съвместно вас и нас а, в областта на е, митниците и митническия съюз. А, ние се е, насочваме към подобряване на управлението на риска и осигуряването на цялата верига на доставките, като нашата цел е да очертаем евентуалните пропуски и да отговорим на този определен риск. И особено от вашата парламентарна комисия ще бъде много полезно да проучим вашите идеи в това отношение. Ето, мога да ви кажа, например, че започнахме един пилотен проект а, по отношение на безопасността на стоките пренасени по въздух а, с Съединените щати. Те наречените и куриерски а, и, въздушни услуги. Е, сега имаме някои данни относно резултатите на този пилотен проект и ще можем да обобщим, а, че е необходимо да разполагаме с всички необходими ни данни преди съответните подозрителни пратки да бъдат натоварени на борда на самолета. Е, това е в интерес и на превозвачите, защото и е, превозвачите не биха искали техния летателен апарат да се взриви някъде над е, океана. След това ние искаме да работим с страните, които са доказали своята сериозност, и на които може да се разчита като на партньори така както са направили е, Съединените щати, там имаме е, установени търговски отношения, имаме разработени е, бази данни, дори имаме и тър, съответните е, информационно-технологични средства за търсене и проверка на информация, която може да използваме и ние и те. Е, Имаме партньорства и е, на изток, особено в е, Русия, Белорусия и е, Молдова. Искаме също да наблегнем на съвместната ни работа по сигурността, за да се борим с заплахите чрез анализ и управление на риска и да пресечем контрабандата по сухопътните граници. Е, знаете, че там също имат сериозни проблеми с, нарушители, трафиканти, които се опитват да превозват стоки през границата. И ние работим да стигнем, за да стигнем до нас погодба с Русия а, малко е трудничко, защото те веднага казват, ние имаме митнически съюз с а, Казахстан и Беларус и малко се дърпат а, да влязат в а, официални взаимоотношения с а, предвид на този митнически съюз и малко остава а, като игра на пинг-понг. Тоест, е, се и, препращат нещата или към а, а, е, шефа на руските митници или към шефа на Меджуския съюз, зависи в какво настроение са в момента. Това е всъщност и замисъла, когато работим с нашите източни е, съседи, да е, засилим съвместната си работа това отношение. В отношенията ни с Китай също се набляга на разработването на по-задълбочено митническо сътрудничество. Имаме една конкретна идея, стремим се да я разработим в, в практическа програма и нещата изглеждат обещаващо. Разбира се, като цяло стои въпроса е, за е, доброто управление. Имаме на практика е една, една митническа организация, митнически съюзи, който е разработена с развижданията на 50-те години, и правит на реалността на 60-те години. А, сега обаче бизнесът е съвсем различен. А, работи се по друг начин, а трябва да се е, справяме в същата среда. Всъщност сме 27 държави членки, ще станем скоро 28 и организираните митнически органи е, се занимават с тези въпроси. Е, уж сме в Митническия съюз. Губи се ефективност. В момента правим оценка на ситуацията. Пуснахме едно съобщение. Вече събрахме реакциите отреагираха ни от а, съвета и от ЕКОСОК. Ще се радвам също и парламента да обърне внимание на този въпрос, защото струва ми се, това е въпрос, който отнасят а, към нас а, различните заинтересовани страни, които въпросът касае и те просто питат а, какво да правим сега. И така а, искам да се спра а, с две думи на а, ДДС. В момента а, работим по една широка проверка или преглед на цялата система на данъка върху добавената стойност. Това, върху което сега искам да се спра, са ставките, данъчните ставки и обслужването на едно гише, въпроси, които са особено важни за малкия и средния бизнес. За ставките въпросът добива все по-голяма актуалност предвид на цифровизацията на вътрешния ни пазар. Защото тези продукти, които могат да, спрямо които може да се прилага намалената данъчна ставка, а, то тогава никой, когато се изготвяше този а, списък, не си представяше а, съвременните условия си. Сега имаме списък, в който се съдържа стоки като печатни материали с културно съдържание, каквото и да означава това. Но електронните книги, тъй като те не са напечатани, не се смятат за стока, културна стока, за услуга. И съответно ставката приложена към тях е друга. Смятаме, че това не е удачно защото от гледна точка на потребителя, ако това нещо му върши същата работа, то трябва да се третира долу-горе по същия начин като другото. И съответно трябва да помислим и за това. Трябва да включим този принцип не само за равните ставки, а за това, че по своята полезност, ако нещата са еднакви, те трябва да се третират еднакво и да не забравяме да оставим вратите отворени за бъдещите постижения на техническия прогрес защото о, това са основните неща, които е, <laughs> ще ви сервираме на масата преди изборите и ще ви пожелаем е, късмет да се справите с тези теми. Сега е, за друга, другия въпрос. Ако, дали се събира ДДС и че за малкия бизнес в частност не е добре да има такава сложна ситуация за а, да може да си а, извършва обра... обработка на, по отношение на ДДС. Е хубаво за тях да има едно гише за всичко, като бяхме заложили дата, в която тази услуга да бъде а, на лице. Виждаме обаче, че а, въпреки, че държавите членки го приемат при сърце, все още са нужни много усилия, за да може малкия бизнес а, в Европейския съюз да има реално а, възможност да се ползва от тази полезна услуга, но продължаваме да работим в тази посока. Благодаря. А, виждам, а, че а, мнозина се интересуват от възможността към електронните книги да се прилага по-ниска данъчна ставка, няма да казвам имена, но има ли някой друг, който иска да се изкаже, да зададе въпрос по тези теми или по ДДС или по обслужването на едно геше? Госпожа Вайлер. Да, благодаря. Искам да насоча вниманието ви към факта, че не само Германия, но и други държави членки разполагат с системи, които са далеч от синхронизирани, когато става въпрос за намаляване на данъчните е, ставки за ДДС. Бих могла да преведа редица примерни. Да, мисля, че храната за домашни любимци, там ставката е по-ниска, както и бебешките детските храни както и да е, няма еднакво третиране. Ако държавите членки биха могли да преосмислят този въпрос и Европейския съюз да помисли, в Германия този въпрос се обсъжда. Но а, искам да ви предупредя да не стане така, че от Брюксел да дойдат лоши новини. Когато се повишат ставките, това се приписва на Брюксел. Ако има спадане на цените, се смята, че всяка от държавите членки си го е извоювала. Трябва да имаме единен подход. На второ място не сме се преборили с измамите с ДДС. Това е огромен проблем в Европейския съюз. Някои държави членки проявяват по-голяма решителност в това отношение ако действат решително и успешно, могат да подобрят бюджетното си положение. Какво се замисля на европейско ниво за данъчните измами? Госпожа Вейла, казахте, че в Германия има система, която има доста големи несъответствия. И има две причини за това – Първата от тях е, че каталогът на продукти и услуги за намалени митнически ставки беше създаден много отдавна и след това бяха добавени някои неща. Ето така се появяват някои от несъответствията. На второ място, и още по-важно всъщност, е, че никой не принуждава държавите членки да прилагат намалената ставка. Като, например, избора на продукти, на стоки, които да бъдат с намалена ставка, зависят от националните органи. Германският законодател се опитва да направи това, което може по пътя на все по-нататъчното рационализиране на системата, но винаги има някакви ограничения и, съответно, изненадващи развития. Във Франкфурт, например, някои собственици се оплакваха, че а, не е честно, че а, те са принудени да плащат а, цялата ставка или ставката в, пъл... в нейната пълнота а, по отношение на конете и конското. След това знаете какъв скандал стана. Разбира се, връзката а, е различна, но а, винаги има някакво, някакъв изненадващ елемент. Обикновено а, групата, от която трябва да бъде избран даден продукт, понякога е с различна специфика в различните страни, но ние се стараем да намираме все по-добри решения на нещата. А, господин председателя, да, благодаря много за отделеното време. Ценим високо това, че а, дойдохте при нас да поговорим по тези важни въпроси. А, от определено голяма помощ беше това, че можехте да ни ам, дадете по-широката картина а не само да се съсредоточим върху митническия кодекс или пък ДДС. филмчето също помогна много. А, също така и е обслужването на едно гише, някои други елементи, които засегнахте, според мен са изключително а, важни. И а, мисля, че това е една тема, която ще ще помолим да дойдете да поговорите с нашата работна група по електронното правителство. Очаквам да продължим да работим заедно все по-добре. Само искам да допълня, че този видеоклип е на разположение на 23-те езика на ЕСЕ. Благодаря. So, uh, colleagues, ladies and gentlemen, we're now moving on to... Uh... И така, дами и господа, нека да преминем към следващата тема за днес. А, и компромисните реш... а, изменения а, във връзка с доклада на Гарсес Рамон, новата програма за европейската политика за защита на потребителите. А госпожа Канети е тук, господин Мендес. За господин Рошфор ли ще говорите? Госпожа Руле и е Хира а, е тук, аз също съм тук. Само искам да се извиня на комисията, защото в 4.30 аз ще трябва да се срещна с господин Ван Ромпой, за да поговорим относно интеграцията на политиките по отношение на вътрешния пазар а, и аз се надявам, че ще ни че ще ме извините, но това е една тема, която е изключително важна за нашата комисия. И така, е, разбира се, че ще ви информирам относно всичко, което дискутираме с господин Ван Ромпой. А надявам се, че сега ще дойдете да ме заместите. Добре. Нека да започнем с господин Гарса Рамон. Заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. И така, нашата работа по политиката за защита на потребителите напредва. Трудно е, тежко е, но трябва да се справим и мисля, че резултатите са прекрасни. Искам да изразя на първо място благодарностите си за усилията, вложени от докладчиците в сянка – Проведох поредица от срещи с тях. Успяхме благодарение на това да постигнем разбирателство и да подобрим нивото на разбиране на същността на проблемите. Разбира се, голяма е заслугата и на екипите, с които работим – за да може тази нова програма за европейската политика да блести. 203 предложения за изменения бяха внесени към моя първоначален доклад и успяхме до момента да постигнем 21 компромисни изменения. Те покриват повече от 90 от първоначално внесените предложения за изменения. Това показва колко много работа и усилия са вложени и се надяваме да можем да постигнем консенсус и също така, че това ще лесни работата на комисията. Компромисните изменения. Основните точки касаеха необходимостта от обучение на потребителите. Това също може да се отнася, разбира се, и до финансовите отражения – способността и възможността на сравнителна основа да се прави анализа, за да се достигне до високо ниво на безопасност, проследяемост и автентичност на, на продуктите, за да сме уверени до голяма степен, че потребителите няма да бъдат мамени или заблуждавани а също така възможността и необходимостта от е, независим е, център за съвети, за мнения за потребителите е доказано, за да, например, да се помогне на потребителите да избягват нечестни клаузи в търговски договори, които съдържат подвеждаща, не, не, неистинска или напълно лъжлива информация. Това е един от многото нови елементи, на които се поставя още по-голямо ударение. Уязвимите потребители заслужават специално внимание, независимо дали говорим за транспортни услуги, финансови услуги или енергийни услуги или пък за и така. Компромисните изменения също така посочват или подсилват по-скоро правото на достатъчно надежна и точна информация относно финансовите транзакции и възможности. а, като по този начин ще се избегне възможността за а, различия между отделните държави членки. Социалният елемент в а, строителството на Европа е солидарността, така че а, всичко това трябва да се вкара в текстовете, което сме и направили. альтернативно а, разрешаване на спорове е също един елемент, който е изключително важен. Също, разбира се, и онлайн разрешаване на а, спорове. Електронната търговия и прилагането на нейните принципи също е много а, подпомагащо постигането на тази цел. Ние трябва да подкрепим всичко това, защото то е от жизненно голямо значение. Ние трябва да намерим начините и средствата да позволим на, асо... на асоциациите на потребителите да работят още по-добре. Е, това е нещо, което исках да ви представя съвсем накратко, съвсем в общи стрихи, штрихи по отношение на компромисните предложения за изменения. Разбира се, последните нюанси ще бъдат допълнени в последствие. Благодаря. Благодаря ви много. Сега ще дам думата поред на докладчиците в сянка. Благодаря, госпожа председател. Преди да премина по-нататък, бих искала да благодаря на докладчика Рамон за успешния начин, по който работихме съвместно, за това, че изясни своята позиция, че отчете нашите мнения и а, допринесе за постигането на голяма доза съгласие между нас. Бяха възприяти основните елементи от предлаганото от НП. Ние направихме редица предложения за изменения, по тях постигнахме компромиси и ние подкрепяме изготвените компромисни изменения. Има критично отношение към а, доклада на комисията. Ние а, включихме някои важни предложения в нашите изменения за да се гарантира по-висока степен на защита на подъждествяване на различни видове операции. се надявам, че комисията ще възприеме нашите предложения. Този текст е сигнал не само към потребителите, но и към бизнеса, който трябва да отчита правата на потребителите и да спазва изискванията. От това ще спечелят потребителите, които ще имат достъп до стоките и услугите, от които се нуждаят при нужната степен на защита. Надявам се, че при гласуването ще бъдат подкрепени тези предложения. Това ще бъде общо постижение на всички нас. Искам да благодаря не само на докладчика Рамон, но също и на Малкълм Харбър, на господин Рашфор, на останалите докладчици в сянка, сянка, които допринесоха за успеха на това предложение. Бих е, искал също да благодаря на сътрудниците ни, на секретарията на комисията, които работиха за финализирането на текста на настоящия доклад. Благодаря. Благодаря сега госпожа Рули от името на групата на зелените. Аз също бих желала да благодаря най-сърдечно на докладчика за положения труд. Той доведе до успешни резултати и считам, че компромисните изменения ще получат подкрепа от мнозинството в настоящия момент на економическа криза е важно нашата комисия да предприема решителни мерки. Благодаря. Следващият. Господин Харбър. Аз съм съгласен с колегите, че сме постигнали съществен напредък благодарение на сътрудничеството с докладчика. Ние подчертаваме в голяма степен важността на новата програма за потребителите. Ние непрекъснато като комисия на парламента наблягаме на този въпрос и благодаря, че докладчикът се вслушваше в нашите предложения и сега имаме много добри компромисни изменения. Надявам се, че те ще бъдат подкрепени и че като цяло ще бъде подкрепен докладът. Може би ще искаме разделно гласуване по някои въпроси. Сега още няколко неща, по които имахме несъгласия. В в приембила са обхванати някои от предложенията на Комисията по транспорта, които са прияти от Комисията по транспорта. Те са прияти редица неща, които защитават потребителите. И това е включено сега в преембюла. Разбира се, ние подкрепяме това, но е малко необичайно. Относно 18-та точка, Там се подчертава, че трябва да се проучат нови форми на потребление. Може ли докладчикът да поясни какво точно се иска? Освен това имам някои резерви все още по десето компромисно изменение. Струваме се, че то е твърде прескриптивно по своя характер, вместо да определя общите принципи. Надявам се, че ще получи широка подкрепа. Като цяло докладът е добър и когато се стигне до окончателното гласуване, ние ще го подкрепим. Благодаря ви много. Има ли други присъстващи докладчици в сянка? Преди да дам думата на представители на Европейската комисия, искам да попитам дали има някои други от депутатите, които биха искали да се изкажат. Е, тогава можем още утре да гласуваме. Е, все пак няма да нарушаваме календара, който предвижда още време. И така. Предстоят още преговори. Двама души пожелаха да се изкажат от комисията. И им давам последователно думата. Благодаря ви много, госпожо председател. Ние приветстваме като цяло компромисните изменения, тъй като те подчертават по-ясно връзката с потребителската програма. И това е реакция от страна на Европейския парламент към програмата за потребителите. Затова считаме, че тези изменения са а, много важни. Имам няколко кратки коментара. Единият от тях е свързан с безопасността на продуктите. В компромисно изменение, в компромисно изменение 3 се прави връзка между автентичност и опасност на продуктите. За нас това са два различни въпроса. От една страна има фалшифицирани стоки, от други са стоките, но това са все пак различни въпроси. Много обща е формулировката, но считам, че проблема не е чак толкова голям. Идентификацията на продуктите е много важна за проследяемостта им. Относно финансовите услуги, докладчикът подчертава, че се правят усилия да се получат независими консултации. Ние нямаме проблем с това. Предлага се също преразглеждане на МИФИД, както предлага комисията. Имаме някои коментари относно информацията, която трябва да се предоставя в е, електронен и други е, форм, електронна и други форми. Ние не предоставяме цялата информация на този етап електронно, особено информация, която трябва да бъде непрекъснато достъпна. Относно инициативата за банковите влогове, ние приветстваме, че в доклада се споменава тази инициатива, но може би комисията би желала да спомене е, трите стълба на инициативата. Има достъп е, до банкови сметки, въпроса за прозрачността, както е, и за избор на друга е, банка. Това са все въпроси, които са от еднаква важност за потребителите. Не трябва да се набляга само на един от тези трите, три аспекта. Относно колективната защита, госпожа Манфреди може би ще допълне нещо, но като цяло ние приветстваме постигнатите компромисни изменения и гледаме на тях като на силна подкрепа и като стимул да се продължи с програмата за потребителите. В този контекст бих искал също да спомена и срещата на върха на потребителите, която се проведе вчера и онзи ден. Това вече е и беше посветена на изпълнението този въпрос е споменат в доклада и той е ключов елемент на програмата за потребителите, комисарите Рединг Борш, министри от държавите членки участваха в този форум в началото на седмицата. Госпожа Гебхард също беше там. Това показва, че всички институции могат да работят заедно и че правят интерес към тази тема. Госпожа Манфреди. Благодаря много, <clears throat> госпожо председател. Колегата също каза, и може би ще се повторя, но ние един вид смятаме, че може би има възможност, но парламент ще прецени да ви припомня вчерашната ни среща, какво да правим по отношение на защита на потребителя, така че запазим европейския характер. Знаете, много се говори напоследък, като какво се прави в случаите като по едно, който бе поставен от нашия комисар а, защита на потребителите, случаи, които отиват отвъд типичните трансгранични случаи, които в момента са разписани в законодателството, които имат обаче общи характеристики и засягат десетки хиляди, буквално милиони потребители едновременно. Нямаме някакви заключения черно на бяло след двудневната среща на високо ниво за защита на потребителите, но интересът бе изключително висок. Е, имаше и изразени намерения на министерско ниво от много държави да се започне да се работи, да се види какво може още да се прави, съответно да се направи евентуално един преглед на регламента за защита на потребителите, е, защото очевидно и от наша страна ще се приветстват такива действия по отношение на правата на потребителя, специално в цифровата среда. А иначе по отношение на компромисните изменения, моите а, а, моето мнение е, че е положително и специално искам да се спра на изменения, в които ние сме предложили и сме се опитали да изясним какво се разбира според нас. благодаря. Благодаря на всички изказали се. Може би да дам думата сега на докладчика за заключение и да кажем няколко думи за графика. Благодаря ви. Аз много внимателно слушах. колегите, които изразиха мнения в комисията. И се радвам на подкрепата, която прозвуча залата. Изглежда имаме доста общи виждания. Мисля, че това е видно и че е, се движим доста добре напред. Нека се спрят сега на някои от последните въпроси. Новият е, дневен ред на потребителя. Несъмнено ще трябва да включва и защитата на потребителите – на потребителите и на техните права, защото това всички нас е важно. Същество обаче е необходимост да се обърне внимание на обучението, на просветата по отношение на тези потребителски права и това а, се отнася до цялото общество, включително а, и на предприятията. Искам също така да добавя, че Становището на, транспортната, на транспортната комисия на практика съм го взаимствал дума по дума в е, компромисните изменения по отношение на отстояването на правата на потребители в транспортната сфера, защото това е област от е, несъмнено е, висок приоритет. Много са засегнатите и това може да го видите в самите формулировки на компромисите. искате да а, изясня някои въпроси, и аз предлагам вие да си направите проучването самостоятелно, така направих и аз. Това а, включва и а, проучването на мнението на потребители чрез множество асоциации на потребителите. Ние имаме модели на потребление, които се оформят много бързо. И така множество потребители могат да прибегнат към не тъй традиционни начини за достъп до стоки и услуги. Това включва съвместно а, пазаруване, Те наречените колективно пазаруване. Това са модели на, потреб, на потребителско поведение, които трябва да отчитаме. И още повече е, много актуални модели. Накрая, предвид на значението на трансграничната търговия и новите технологии, които позволяват осъществяването на трансгранична електронна търговия. Тези теми трябва да намерят достойно място в новият потребителски ред. Потреб... Потребителски дневен ред, тъй като те отразяват темите на днешния и утрешния ден. Ако а, депутатите преценят а, за необходимо, бихме могли да ги включим. А казахте за графика да кажа. 25 април ще гласуваме тези компромисни изменения в комисията. А, ако имат желание депутатите и ако всичко държи е, да върви добре, вече ще бъдем готови да представим за гласуване целия доклад през май месец. <clears throat> Основните моменти центъра на цялата разработка, както и на измененията, са съзвучие с предложението на Европейската комисия. Мисля, че в хода на работа си в парламента успяхме да изясним, да представим по-ясно, да подредим първоначалното предложение на комисията, като привнесем и своя принос в парламента. Благодаря. Благодаря ви много. Сега минаваме към следващата точка. Всъщност те са две точки в дневния ни ред, които обаче е, имат обща тема. Предлагам сега да дадем думата на комисията. Комисията ще разполага с 15 минути, за да представи своята оценка на въздействието, след което ще чуем и оценките на депутатите. Госпожа Сабина Люкрение е в моя списък като представител на комисията. Заповядайте. Благодаря. Добър ден, дами и господа. Благодаря, че ме поканихте да представим предложението ни за преразглеждане на регламента за медицинските изделия. Имаме три директиви в този сектор. Обща директива и две други, които са по-конкретни, които се отнасят до е, медицинските е, изделия, които са активно е, имплантируеми, а останалите са за инвитро диагностичните медицински изделия. Тази рамка има за цел да осигури голяма степен на защита на пациентите и на ползвателите на тези изделия, свободното движение на медицинските изделия на вътрешният пазар. Целта е да има единствено сигурни изделия, които да циркулират на вътрешния пазар. Основното достоинство на тази рамка е, че тя е гъвкава също е с ниски разходи, висока ефективност и е благоприятна за малките и средни предприятия, както и за новаторството и конкурентоспособността. Защо правим преразглеждане на режима? На първо място това е сектор, който непрекъснато се развива, има развитие на технологиите, затова е необходимо да се адаптираме към постигнатия научен и технически напредък. Констатирани са освен това някои слабости в функционирането на системата, които поставят под въпрос сигурността на пациентите и ползвателите. Освен това, по отношение на прозрачността беше констатирано, че има доста голямо разнообразие в прилагането на правилата в държавите членки. Необходимо е да се отчита и развитието на международната сцена и да се отговори на очакванията на гражданите. Ето защо комисията на 26 септември 2012 прие редица документи, които включват съобщения към парламента, съвета, Комитета на регионите, Економически и социален съвет и два регламента. И така имаме две предложения за регламенти. Както всички законодателни предложения, тези предложения също бяха предходени от оценка на въздействието. Там се виждат какви са проблемите, какво се очаква да се постигне. Прави се сравнение. В някои ам, случаи беше оставено на политическо ниво да се вземат решенията. Беше е, публикуван в презуме резултата от е, това е, проучване на уебсайта ни на всички езици. Констатациите са следните. Има разлики между контрола, който се осъществява от нотифицираните а, органи. Има недостатъчно контрол върху продуктите, които се пускат на пазара, що се отнася до надзора на пазара. Също има проблеми с някои аспекти на продуктите, има проблеми с идентификацията и проследяемостта, има също празнини, що се отнася до достъп до вършни експертни данни, има също изисквания към завишаване на контрола върху стопанските субекти. Тези проблеми бяха анализирани, бяха направени предложения, които са следните. Висока степен на защита на здравето, добро функциониране на вътрешния пазар, подкрепа за новаторството и конкурентоспособността. Има поредица от конкретни цели, които също бяха дефинирани, които отговарят на различните проблеми, на които се натъкнахме, както вече споменах. Общият проблем за всички медицински изделия е, че те са системни проблеми и те са включени в първата част на оценката на въздействието. Има конкретни раздели, които засягат проблеми, които са свързани с медицинските изделия, изключващи тези за диагностика и от друга страна се засягат проблеми, които са конкретно за изделията за диагностика. Също се подчертава какви са слабостите в законодателството, че има нужда да се адаптират някои от изискванията с оглед на научните достижения и също необходимостта от клинични изпитания. За инвитро диагностичните медицински изделия също бяха забелязани слабости, свързани с прилагането, класификацията и оценка на въздействието, както и нужда за адаптация към научно-техническия прогрес. Всичко, което се прилага, за да се отговори на тези проблеми, са, оцен... са обект на анализ. Беше избрана опцията която е включена в текста, с който разполагате сега. След финализирането на оценката на въздействието, знаете какво се случи. Ние изготвихме нашето предложение, което подложихме на тестване за устойчивост и а, бяха набелязани а, мерки, как по-бързо могат а, да бъдат забелязвани слабостите. Това, което се предлага е адекватно, но въпреки това бяха добавени някои елементи, в частност тези свързани с функционирането на нотифицираните органи относно идентификационната карта за имплантируемите изделия както и определенето на лице, което отговаря за спазване на регламентите, така както е в фармацевтичния сектор. И така промените, които се прилагат, са групирани в пет аспекта. Приложното поле на регламента, задълженията, свързани с допускане до пазара, допълнителни изделия след пускане на пазара, прозрачност и управлението на системата. Най-напред за приложното поле на директивата. Това поле беше разширено, за да се включат медицински изделия, които също някои имплантируеми изделия, които нямат медицинска цел, по-скоро естетически цели, но са сходни до медицинските изделия, що се отнася до, до риска. Затова са включени в приложеното поле допълнително. Освен това, единичните медицински изделия също отчитат резултатите от едно изследване, проведено на европейско ниво. Те са включени в приложното поле относно диагностичните изделия. Тук са включени също и генетичните тестове, за да може да се установи дали има предразположеност към медицински проблеми и се търсят най-добрите възможности за лечение. Освен това, вътрешните тестове също са обхванати, както и конкретни правила с оглед на риска. Също са включени изделията за диагностика от дистанция. Преди пускането на пазара трябва да бъдат променени няколко аспекта, в частност класификацията. Що се отнася до медицинските изделия, има адаптация на правилата, отчита се научно-техническия напредък и международното развитие в тази област. Що се отнася до диагностичните медицински изделия, се променят задълбочено критериите за класификация. Предвиждат се четири е, групи. Там, където е, има е, изделия, които преди са били контролирани единствено от производителите, сега трябва да бъдат контролирани от нотифицирани органи. Нотифицираните организми, органи, това изисква допълнителни, по-строги изисквания спрямо тях, създаването на а, общи норми за наблюдение и мониторинг, също осъществяването на съвместни а, оценки, функционирането на нотифицираните органи също се подсилва, има задължение за извършване на случайни одити сред производителите, да има ротация на личния състав и също механизъм за наблюдение по определени досиета, особено що се отнася до изделия, които са с висок риск. Има предложения, свързани с набирането на клинични а, данни, които да се предоставят преди пускането на пазара, както и да се извършва контрол след пускане на пазара. Предвиждат се конкретни мерки за клиничните изпитвания, както и за координация на изпитванията, които се осъществяват в няколко държави членки. След пускането на пазара, бдителността и наблюдението на пазара също са подсилени. Има изисквания за координация на анализите от държавите членки, както и да се реагира на общностно равнище. Посочва се също и каква да бъде ролята на пациентите и на специалистите от сектора. На следващо място за прозрачността. Иска да, искаме да се подсили тази прозрачност. Трябва да има централна система за регистрация на изделията, както и на операторите. Освен това, трябва да се наблегне на изделията, които съставляват висок риск, да има добра проследаемост. За целта трябва да има единна идентификация на изделията. Освен това се предвижда и карта за имплантите. Следващият въпрос, който се засяга, е свързан с управлението. Предложението се предвижда създаването на група за координация на медицинските изделия, група експерти, която трябва да гарантира еднаквото тълкуване и прилагане на регламентите, като се отчитат техническите, научни и логистични данни. И в заключение, достъпът до научни данни, които да са структурирани, се предвижда чрез европейски референтни лаборатории, които осигуряват консултации на нотифицираните органи в държавите членки. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на комисията. Сега ще дам думата на докладчиците да се изредят. Заповядайте. Да, видях ви. Имате думата. И госпожа Пера. Благодаря. Искам да поздравя работата, която е осъществена от Европейската комисия по изготвянето на текста. Комисията посочва някои от проблемите, що се отнася до медицинските изделия, които непрекъснато се развиват. Има различно тълкуване на европейската законодателна рамка, има проблеми в надзора на пазара също има изисквания, които се отнасят до нотифицираните органи. Има редица скандали, които сериозно засегнаха доверието на пациентите в Европа. Затова е важно да се направи корекция в рамката, която се прилага. Пускането на, на пазара на медицинските изделия се осъществява от множество органи, които са сертифицирани, което позволява да се пускат на пазара и свободно да се движат медицински изделия. Трябва да има обаче еднакъв контрол, да се гарантира еднакво качество и сигурност на продуктите на европейския пазар. Този регламент включва целият цикъл на живот на медицинските изделия от а, а, тяхното а, създаване през а, целия период на тяхното използване. Искам да се върна на някои аспекти на текста. Първо за приложното поле на регламента. Радвам се, че някои от естетическите изделия които са сходни с тези на медицинските изделия и които могат да създават проблем за общественото здраве, са включени в приложното поле. Включването в дефиницията на медицинските изделия обаче е малко спорно. Говори се за изделия, които са с медицинска цел. Освен това в анекста се поставят въпроси, които поставят под въпрос актуализацията и трудностите, свързани с е, това, доколко списъците, които са включени в тях, е, е, са цялостни. Що се отнася до немедицинските изделия, тук също може да се помислят промени. Относно задълженията на стопанските субекти, радвам се, че са предвидени нови изисквания към тях по отношение на качеството и на надзора след пускането на пазара. Но трябва да се предвидят по-строги мерки срещу стопанските субекти в случай, че се стигне до някакви щети за пациентите, например. Може би да се въведе изискване да се изключи застраховка от производителите би било една от възможните мерки. Можем да помислим по въпроса. Относно засилването на бдителността по отношение на медицинските изделия. Например, един вносител трябва да може да предприема корективни мерки при необходимост, но понякога има различни вносители, има различни предвидени мерки. И може да се стигне до а, това а, не всичката отговорност да се прехвърля само на производителите, част от отговорността трябва да се носи от а, вносителите. Освен това, когато има промяна в целта, за която се използват изделия, които първоначално са предвидени само за определена цел. Някои посочват, че има случаи на злоупотреба в това отношение от страна на, потри... на производителите. Затова трябва да има строго регламентиране на въпроса. Относно медицинските изделия за критична е, а, нужда, тук трябва да се разчита само на тези, които имат а, нужната репутация. Но ми се струва, че формулировката е малко неясна. Относно възможността да има общи спецификации, тъй като няма хармонизирани норми или такива, тези не са достатъчни. Как се определя дали нормите са достатъчни или не и как те могат да бъдат от полза. Що се отнася до нотифицираните органи, както беше посочено, проблемът е, че производителят може свободно да избира кой да бъде органът, към който да се обърне. В повечето случаи тази свобода позволява да се създадат тесни връзки между производителите и нотифицираните органи, което може да постави под въпрос качеството и надежността на извършените оценки. Друг проблем е свързан с експертизата на тези органи да сертифицират рискови изделия, да се прави клинична оценка. Според мен е изключително важно нотифицираните организми, органи, които извършват оценката, да разполагат с нужната експертна помощ и знания и да имат а, такава а, възможност а, в а, а, собствения си състав. Това може да се включи в текста. Относно класификацията, медицинските изделия, които са предвидени за имплантации, са включени в трета категория автоматично. Комисията трябва обаче да класифицира и граничните медицински изделия. Защото понякога може да се използва тази неяснота в ущърп Проекторегламента предлага да има хармонизация в класификацията, те да бъдат включени в трета група, да се считат за медицински изделия. Трябва също да се отчита трудността хиляди различни изделия да бъдат класифицирани, но трябва да има ясни правила за квалификация. Необходимо е в последствие да се разгледа всеки конкретен случай на класификация от страна на комисията при необходимост. Както беше казано, може да има проблем с общата оценка в Европа. Механизма за контрол, който се предлига в 44-я член от комисията чрез групата за координация по медицинските изделия, трябва да позволява извършването на преглед на европейско равнище, да не се избягва от контрол за някои здравни органи, пациентски или потребителски организации. Този член не е достатъчно обвързващ. Защото изборът дали да се извърши проучване или не е нещо, което се взема по осмотрение. Освен това се предвижда да се вземат решенията с просто мнозинство в групата за координация. Някои правила ще бъдат необвързващи, а това може да има отрицателен ефект върху изделията, които така иначе стигат до пазара. Става дума за механизъм, който може да също е, сложи спирачка на иновациите. Освен това, трябва да намерим практически, прагматичен подход – да, приключвам вече. Още две минутки, ако позволите. Трябва да отговорим на исканията на пациентите, които искат да има контрол върху продуктите, свързани с здравето и да се намерят решения, които са ефикасни, приложими и да се запази съществуващия модел. Относно клиничната оценка, също искам да кажа две думи. Сегашното законодателство не беше добре разбрано, добре прилагано и изследванията също не са много добре а, уредени И за това е необходимо проекто регламента да допуска осъществяването на клинични изпитания на имплантируемите медицински изделия. Трябва да видим как се извършва оценката, каква е целта на оценката, защото отнася до надзора след пускането на пазара, тук трябва да има по-голяма бдителност. Приключвам вече. Още една дума в заключение по въпроса за бдителността на пазара. Това е нова концепция. Диагностичните медицински изделия. За съжаление, нямах възможност по тях да се изкажа. Искате ли да продължа по инвитро диагностичните медицински изделия или а, ще ми дадете думата по-късно? Ако може, малко да си починим, защото много хора ми казаха, че също искат да вземат думата. След е, като бъде представен доклада, ще имаме още два пъти, по време на които ще можем да обсъдим тези въпроси. И така искам да дам думата на докладчиците в сянка, както и на другите колеги. Можем да започнем с е, колегата от групата на социалистите и демократите. Obrigado, cara Presidente. Em exercício Eh, eu queria começar por eh, saudar. Благодаря, госпожо председател. Като начало позволете да благодаря на колегата, докладчик. Е, нейната работа наистина е много задълбочена а, и а, много добре представя а, е, това законодателно предложение, така че браво. Благодаря ви. Исках също така да благодаря е, за впечатляващите обяснения и от страна на комисията. Трябва да кажа, че това, което ще кажа след малко, се отнася не само за а, това законодателно предложение, но и за предложението относно а, медицинските изделия за инвитро диагностика за да не се налага после да го повтарям. Това са съображения валидни за двата акта. Неодавнашния скандал, с, а, който се представя в британското списание Medical Journal, се говори за разликата между изискванията в различните държави на Европейския съюз и между Европейския съюз и Штатите. Сега тук става въпрос за сравняване на регулативните механизми, които се отнасят до лекарствените средства. С други думи, е, ние с, на практика заимстваме различни разпоредби, макар че говорим за съвсем различни продукти или изделия в 27-те държави членки нещата стоят много различно, не е както Съединените щати, поне за сега. И да не забравяме, че тук не се занимаваме с лекарствени средства. И така, този механизъм за нотифициране не е много уместен. А също и познанията, експертните познания на специалистите в тази област, държавите членки, не е на същото ниво. И е трудно в такъв случай да се предвиди обществен орган, който е ефикасно да осъществява е, регулативна функция. Казвам го, защото в моята страна системата е, е именно обществена ни абсолютно не действа. Много по-добре да беше е, решен въпроса по друг начин, за да може е, да се ползва капацитета на други органи, които могат да вършат тази работа. Що се отнася до прекласификацията в класовете е, а, 2А2Б към 3. Мисля, че разходите за това няма да са а, огромни. А, не е добре обаче да се ползва този механизъм, за да се прави преглед сега на класификацията на всички възможни продукти. Не е необходимо да а, налагаме по, на обществото по-голяма тежест, отколкото а, а, нужно. Съгласен съм с позицията, че има нужда от инвестиции. А, инвестициите обаче трябва да са на етапа след пускане на а, пазара. Значи, е, имаме системи, които трябва да са изключително строги, затова се нуждаят от стабилни информационни системи, от гладко, гладък обмен на информация между държавите членки. Това е най-добрия механизъм. Не може да имате клинични изпитвания, каквито се правят при лекарствените средства когато става въпрос за тези изделия. Не можете да имате достатъчно статистически значими данни за такива изпитвания. Мисля, че много трудно може да бъде много трудно или скъпо, а, понякога е невъзможно да се организират такива клинични изпитания. Разбира се, където това е, е възможно, то трябва да се прави. И все пак, както казах, по отношение на пазара, събирането на информацията трябва да става след а, в последствие. Знаеме, че е много трудно. После се правят съпоставки, дори да има такива данни, предвид на мащабите. Има и други интересни моменти. Например, за производителите. Трябва да видим защо нашите предложения не се работиха, когато бяха вложени в по раношни нормативни актове. Важно е да намерим отговор на този въпрос. Накрая, много съм благодарна, ако се спрем на въпроса за управлението. Дали управлението да става централно или да е децентрализирано? Разбира се, Съединените щати имат един орган, централизиран. Ние имаме множество органи в различните държави членки. Съответните агенции. Макар, че те не изгарят от желание да се включат по този въпрос, тъй като на практика са правят а, първите си стъпки в а, иновациите и технологиите и всъщност те не разполагат винаги с нужните експертни познания. Същия проблем имахме в, при Евро, Европейската агенция за а, лекарствата. А, и там съответните национални агенции по лекарствените средства с неохота възприемаха новите задачи. Аз мисля, че има достоинства самото предложение на Европейската комисия, което каза не само да има децентрализация, но а, също така да има и обмен на информация. Разбира се, след 10 години може да се наложи да осъзнаем, че имаме нужда от Европейска агенция, но аз смятам, че на този етап а, е по-удачно да се обменя информацията по друг начин. Европейската комисия трябва да привлече за участие различните заинтересовани страни. Важно е да споменем не само информацията за търсенето и предлагането, необходимо е да, има непрекъснат обмен на информация с, с регулаторните органи. Е, Знаем, че е пипкава работата по отношение на етикетирането и обозначаването, но все пак това е необходимо, за да може да имаме идентифициране на устройствата и да може да ги следим, на, когато влязат на единния пазар. Благодаря. Госпожа Първанова от Ауде. Ще се изкажете ли от името на Албе? Не. Е, от а, е, а, комисията Енви, тъй като по също време същия въпрос се разглежда. Имам един въпрос, защото говорихте за продуктовите контроли, разликата между Европейския съюз е, и щатите. И изобщо след целият този скандал с гръдните импланти на ПИПС и а, проблемите с тазобедрените стави. Искам да питам, коя система е по-надежна, европейската или американската? Това е. Благодаря, госпожа Роле, от името на Зелените. Аз поисках думата просто защото съм впечатлена от познанията на докладчика. Боя се обаче, че ще се получи тук един доклад, който на практика е двойник на доклада, който изготвя Комисията по околна среда. Искам да се спра на конкретна въпросите, касаещи а, вътрешния пазар и потребителите, защото аспектите, които разглеждат Комисията по околната среда, не трябва да се разглеждат и в нашата комисия. Нашата парламентарна група смята, че трябва ясно да а, разчертаем коя парламентарна комисия с кои аспекти ще се занимава своя доклад. Благодаря. Благодаря ви. От другите политически групи нямам записани, така че преминаваме към другите а, депутати. Господин Фокс, разбират се, давам ви думата. Не знам дали съм записан, но все пак а, аз съм докладчик сянка за екаре. Да, де, изненадах ви май. Добре, давам ви думата, вие сте наред. Госпожо председател, много са опасенията, свързани с безопасността в, в, в, контекста на материалите, използвани за гръдните импланти, както и за метала, използван за тазобедрените стави. Мисля, че комисията тръгва в правилна на посока, чрез различни мерки се укрепват различните органи. Альтернативата е да се създаде единна европейска агенция. Според мен това не е удачно, когато става въпрос за медицински изделия, защото това са процеси, които са по-нови, движат се по-бавно и би се ограничил достъпа на потребителите до тази информация. На нас ни трябва информация, която да, извинете, система, която да насърчава нотифициращите органи да работят по-ефективно, да имаме една по-строга, спретната, подредена система за, регу... за регулиране. Насърчаваме а, синхрона координацията между базите данни. Това ще помогне е, и на самите производители. Благодаря на останалите докладчи сянка и млъквам госпожо председател, защото имате след 5 минути заседание на координаторите. Благодаря ви. Имаме записани още двама. Давам думата на комисията и на а, докладчика, но преди това на Олга и на господин Шват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 и в същото време е много трудно да се прави, особено като се има предвид колко отделни съставни части и съставки може да има. Пък и не винаги документите са ясно посочващи происхода, защото се случва а, препакетиране и преетикетиране. И така потребителят не може да вземе едно информирано, разумно решение по отношение на, даден, на дадено медицинско изделие. Та, въпросът ми е, комисията ще потърси ли някакво решение на този важен въпрос. Да, благодаря, госпожо Шварц. Господин Шваб, заповядайте оценка на въздействието а, е нещо, което е много важно. А, неправомерното използване и измамите. Това са много важни неща. И когато говорим а, за гръдните импланти, мога само да кажа, че предложението на комисията е едно подобрение по отношение на единния пазар и всички държави членки са длъжни в една и съща степен да прилагат и стриктно спазват тези изисквания. Както вече преждеговорившите споменаха, ние а, трябва да а, по, засилим а, вниманието и усилията си по отношение на а, надзора на пазара. Трябва да има, например, а, изненадващи посещения в а, производствени единици. До сега това не беше а, възможно. И в същото време трябва да направим необходимото пациентите да имат свободен достъп до най-новото, до иновациите. Благодаря за комисията дали би искала нещо да отговори. Благодаря, госпожа председател. Накратко искам да отговоря на въпроси за сравнението а, с американската система. Трудно е да се каже коя от двете системи е по-сигурна и двете имат своите качества. Като цяло са еквивалентни. Европейската система е по-благоприятстваща иновациите и пускането на продукти на пазара. Разбира се, трябва да се подобри в някои аспекти, както вече споменахме. По отношение на въпроса за европейски надзор, преглед. Има разнообразие на продукти. Предвидели сме в 44 член възможност за, за извършване на преглед, който да позволи на държавите членки да видят кои са новите продукти, които навлизат на пазара и да осъществяват контрол на работата на нотифицираните органи и също работата на клиничните органи, за да могат да предвидят при нужда конкретни изисквания за клинични изпитвания за конкретни продукти, които се счита, че са недостатъчни към момента. Предвижда се въвеждането на задължителен контрол от страна на нотифицираните органи. Те ще извършват проверки не само на място в предприятията, но и на пазара и ще бъдат а, осъществявани същевременно с а, националните органи при вземането на а, пробите, както а, беше решено след аферата ПИП. Относно проследяемостта, това е също важен въпрос. Предвижда се система за проследяване, която да позволи да се проследят изделията от производството им, независимо дали в Европа или в трети страни, до болницата и до конкретния пациент дори. Благодаря. Да, благодаря много. А сега обратно към докладчика. Аз имам един въпрос към вас. Това е много актуална тема и тя привлича толкова голям интерес, че а, съм длъжна да попитам дали вие и а, Комисията по околната среда предвиждате изслушване. Благодаря, госпожо председател. Що се отнася до конкретния ви въпрос, комисията МВ организира изслушване, на което присъствахме. Ако колегите от ИМКО искат да изслушат отново специалистите, това може да се уреди, но тъй като това беше организирано вече от Комисията по околната среда, не зная дали е необходимо. Въпреки това, аз съм на ваше разположение за едно подобно предложение. Искам да се върна към заключението на моето изказване ясно е, че имаме регламентиране, което действа, което позволява бързо въвеждане на най-новите медицински технологии, достигането им до пациента. Въпреки това, има някои ограничения в регламентирането, като се има предвид опита, който сме натрупали, особено във Франция, например, с скандалите, свързани с гръдните импланти. Какво стана ясно? Повече клинични данни, повече клинични оценки, по време на процедурата за пускане на пазара, засилен надзор след пускането на пазара са необходими, като не се а, забравя и за някои негативни а, ефекти, които могат да се окажат а, сериозни в последствие. Относно гръдните импланти, внезапна проверка позволи именно да се открият нередностите при производителя. Относно разпределенето на отговорностите между МВ и ИМКО, както попита колегата, ние искахме да имаме съвместна отговорност по текста, да можем да се разпределим отделните членове на председателския съвет. Не можахме да използваме процедурата по член 50, а по, само по член 49+, плюс, т.е. да изготвим становище за Комисията по околната среда по целия регламент, т.е. няма разпределение по отделни членове. Имаме възможност да се произнесем със становище по всички членове и а, използването като база 49+, плюс ни дава възможност да изготвим само становище и да участваме в разискванията. Разбира се, ние ще имаме възможност отново да разгледаме тези въпроси. Ако искате да се организира ново изслушване, както каза и председателката, ако някой се нуждае от повече информация или пояснения по текста, може да се направи. Това е текст, който е доста технически, доста взискателен. Благодаря много. Накрая искам да спомена нещо за графика. 3 април преведени текстове. След това крайният срок за подаване на изменение 6 е май. 29 май дискусия, компромисите началото на юни и накрая вече окончателния вариант и е гласуването. Имаме достатъчно време, но все пак всичко трябва да върви в график. С това приключваме заседанието на комисията.